Dear colleagues, please be seated so that we can... Уважаеми колеги, моля да седнете, за да започнем и да сме сигурни, че можем да се справим с вашите желания да задавате въпроси. Моля ви да седнете. Благодаря. Започваме с шеста точка – економически диалог и размяна на мнение с Мика Линтила, председател на съвета по економически и финансови въпроси ЕКОФИН и министър на финансите на Финландия. Много ви благодаря, че сте тук. Вие поехте съвета на 1 юли. Много се радваме, че сте при нас. Действията по измененията на климата е един от акцентите в програмата на председателството, също така инициативата да се улесни прехода към нисковъглеродна економика. Сигурен съм, че тук ще има въпроси, обаче и в други области. Финландското председателство, както знаете, започва в много специфичен контекст заради европейските избори, назначаването на нова комисия. Ние ще работим с финландското председателство в дух на сътрудничество, за да постигнем най-добрите възможни резултати. Както е обичайно, Размяната на мнение включва и економическия диалог с Европейската мрежа за економическо управление в контекста на европейския семестър и решенията на ЕКОФИН по препоръките по държави. Давам думата съгласно нашите практики 10 минути изслушване, след това по 5 минути въпроси и отговори с възможност за последващи въпроси, като всяка политическа група има своя ред. Без да се бавим повече, ще дам думата на министъра. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Почитаеми членове на комисията, за мен е много голяма чест присъствието ми днес тук. Ще представя накратко економическите, финансови и фискални приоритети на финландското председателство, след което ще бъда на ваше разположение за въпроси. Времената са съдбовни за Европейския съюз. Европейския съвет прие своята амбициозна програма за бъдещите 5 години – ние искаме да има плавен преход към следващия институционален цикъл. Ще работим заедно с бъдещата комисия и с Европейския парламент. Нашата работа в областта на Екофин ще се ръководи от три основни приоритета на председателството ни. Първо, ние ще работим за конкурентоспособността и социалното сближаване в Съюза. На второ място искаме да се постигне значителен напредък в борбата с измененията на климата. На трето място искаме да защитим европейските граждани срещу вътрешни и външни заплахи. Чрез тези приоритети се надяваме да укрепим зачитането на нашите общи ценности и върховенството на закона. Ще започна с първия приоритет – конкурентоспособността и сближаването. За да бъде Европа конкурентоспособна, трябва да има добре функциониращи вътрешни пазари с задълбочаващи се капиталови пазари, с един изграден банков съюз и здрава рамка за решаване на кризи. По отношение на Съюза на капиталовите пазари, ние ще продължим да работим по висящите въпроси, включително е, възстановяването и преструктурирането на централни контрагенти, както и предложенията за тъй наречения краудфандинг. Също времено ние ще започнем работа по следващата пътна карта като етап – от Съюза на капиталовите пазари. За Банковия съюз тук ще продължим техническата работа по Европейската схема за гарантиране на депозитите или ЕДИС. Също така планираме работа по необслужваните кредити. Предложението за вторичните пазари при необслужваните кредити е готово за триалог – докато същевременно в съвета ще трябва да се работи повече по възстановяването на гаранциите. Ние сме готови да продължим задълбочаването на паричния и економически съюз, колкото се може по-ефикасно. Това означава да се работи по програмата за реформи, в подкрепа на реформите, както и по инструмента за бюджетиране в еврозоната. Тук ще работим заедно с еврогрупата. Освен това, се работи по законодателни предложения за преразглеждане на договора за Европейския механизъм за стабилност в контекста на бъдещия преглед на економическото управление ние планираме обсъждане на това как работи нашата фискална рамка. Това ще е и важна тема на неофициалната среща на Екофин идната седмица. Резултатите от нея ще бъдат включени в бъдещия преглед, направен от комисията на тази рамка. Една справедлива и ефективна система на данъчно облагане е много важна за растежа, конкурентоспособността и социалното сближаване. Ние ще продължим с борбата срещу данъчните измами, намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалбите – тази битка е световна, така че държавите членки ще трябва да работят заедно с ОИСР, за да стигнем до решение на световно ниво. Една упростена и ефикасна система за ДДС, която е устойчива на измами, това е също много важен фактор за работата на единия пазар и защитата на данъчните приходи – ние ще продължим дискусиите по окончателния пакет за режима на ДДС, като се надяваме да стигнем до съгласие и по другите предложения за ДДС, които са представени. Работата ще продължи и в областта на акцизите. Ще продължим техническата работа и по общата корпоративна данъчна основа, що се отнася до данъка за финансови сделки. То трябва първо да има съгласие между участващите държави членки и след това ще продължим работата в съвета. Следващ наш приоритет е работата срещу измененията на климата. Прехода към една ниско въглеродна економика, разчита на економически стимули и фискални ресурси, трябва да започнем широка дискусия за това как по-добре да интегрираме проблемите на климата в работата на Екофин и как да използваме всички инструменти на разположение, за да смекчим последиците от тези изменения на климата. Заедно с комисията ще разработим план за финансовите министри в областта изменения на климата. Това ще почива на работата на Международната коалиция на финансовите министри за екологично действие. Тази коалиция беше създадена миналия месец април. Аз я съпредседателствам заедно с финансовия министр на Чили. Продължава работата и по устойчивата рамка за финансиране и нейната таксономия. Това е много важно. Трябва да продължим колкото се може по-бързо. Накрая ние ще започнем дебата за енергийно облагане в Европа като част от стимулите за една въглеродно неутрална Европа. Така стигам до нашия трети и последен приоритет в областта Екофин, а именно сигурността. Нашата среда по отношение на сигурността непрекъснато се променя. Заплахите са от най-различен вид, те трудно се разпознават. Има миси, дезинформация. Освен това има и кибератаки – може да се въздейства чрез хибридни източници, като това обикновено е и ефтино. И по този начин ние сме уязвими, могат да се използват нашите слаби места, неяснотата. Това може да спре и нашите процеси на вземане на решения, така че ние ще започнем дискусията по устойчивостта на финансовата инфраструктура – срещу такива хибридни заплахи. Това ще бъде обсъдено на неофициалния екофин следващата седмица. Бихме искали да има по-голяма осведоменост и да се набележат областите за бъдещи действия. В областта на сигурността борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма ще бъде една от ключовите теми на председателството ни. Ще покани министрите да обсъдят тази тема въз основа на докладите на комисията, като идеята е да се приемат заключения на съвета по стратегическия дневен ред срещу изпирането на пари. И накрая – Предотвратяването на неконтролируемата миграция е много важно за сигурността. Работата по Европейската финансова архитектура за развитие е важна част от справенето с първопричините за миграцията. Ние ще започнем своята работа през октомври, като ще използваме бъдещите препоръки – на групата на мъдреците. С това моето изказване приключва и съм готов да отговоря на въпросите ви. Много ви благодаря. Възхищавам се на вашата точност, защото вие надхвърлихте си времето, времето си само с 13 секунди. Сега ще дам думата на самия себе си, защото съм се записал първи за изказване. Не, че не съм говорил достатъчно днес, но не мога да устоя. Няма никакво съмнение, че измененията на климата ще бъдат засегнати от много колеги, затова ще се спра на друга тема – данъчното облагане – много се радвам да чуя, че той е сред вашите приоритети, но бих искал да обясните докъде смятате да стигнете. Предполагам, че не всички въпроси, свързани с данъчното облагане, са от глобален интерес. Някои от тях са свързани само с програмите на Европейския съюз. Интересуваме 8 годишната реформа. Ние имахме доста изслушвания по време на предходния мандат – Знаем, че ще има големи ползи за економиката, за справедливостта. Как ще разблокирате създалата се ситуация? Обаче не виждаме да има голям напредък. На второ място, по общата корпоративна данъчна основа, все още се водят техническите разговори, не знам докъде стигнаха. Затова се питам дали не трябва да се мисли за засилено сътрудничество. И накрая цифровото облагане. Преди няколко месеца това досие беше затворено в съвета, тъй като не се стигна до съгласие. Не знам дали не трябва отново да се отвори и да се преразгледа темата, тъй като рискът е голям. Това са някои от темите, именно общата корпоративна данъчна основа и облагането с данък. Благодаря ви за въпроса. Ще ви отговоря на финландски. Първия въпрос. ДДС. Това е един от нашите приоритети. И ние ще продължим работата въз основа на вече направеното от румънското председателство. Ние искаме да стигнем до съгласие по законодателното предложение. Идеята е да се подобри системата. В това отношение ще спомена и предложението за ДДС от доставчиците на услуги – Става дума за това, доколко органите ще са подготвени да разкриват измами. Ние работим и по предложението за изискванията спрямо маките и средни предприятия. И накрая бихме искали да обсъдим и трансграничната търговия, като се надяваме тя да бъде извадена от системата за ДДС, но това е една много сложна и трудна тема по цифровото данъчно облагане. Бих казал, че Цифровизацията е предизвикателство и в областта данъчно облагане. Финландия би искала като председател да улесни преговорите в съвета. Нашата отправна точка е разбирането, че държавите членки имат нужда от решения, които да могат да бъдат интегрирани ефективно в националните системи за данъчно облагане, без съответно европейската система да става по-малко конкурентно способна. Ние се ръководим от извършената работа от ОИСР и също така ще предоставим насоки. за общата корпоративна данъчна основа. Ние ще работим, както казах, по техническото предложение, като ще стъпим върху резултатите от предишното председателство. Но имаме нужда да продължим говорим за това как да стигнем до одобрение на съгласуваните мерки. Благодаря от името на социалистите и демократите. Господин председател, господин министър, Първо, господин министр, нека ви поздравя, защото вашата страна има много амбициозна програма като председател. Вие сте включили борбата с измененията на климата. Много се радвам също така, че споменахте борбата с изпирането на пари, защото това е и наша грижа в Европейския парламент. Избягването на данъци е също област, в която трябва да работим на европейско ниво. Бих искал да продължим дискусията по цифровото облагане, цифровите компании. Това е бъдещето. Тук очакваме конкретен резултат. И то в близко бъдеще. Забелязахме, че господин Макрон и господин Тръмп – стигнаха до съгласие за данъчно облагане на цифровите компании. Имате ли някаква информация за постигнатото споразумение? Готови ли сте с конкретни предложения в рамките на вашето председателство? И не на последно място, прочетох днес във вестниците, че вие сте от тримата най-популярни политици в финландското правителство – Поздравявам ви, надявам се това да си остане така и през следващите 6 месеца. Благодаря ви за въпросите. Всъщност, вие знаете как се чувствам като бивш финансов министр, който е отговаря на подобни въпроси. Принципно, по отношение на споразумението, което споменахте, ние смятаме, че цифровото облагане е холистично решение – тук би трябвало да има споразумение на световно равнище и след това ние трябва да следваме работата на ОИСР в тази област. Така ще можем да обсъдим и последващите мерки в Европейския съюз. Съветът винаги работи по сключените споразумения. Сигурно тази процедура ви се струва бавна, но всъщност виждаме, че и в международен план се работи така, няма големи разлики. Ние ще следим. Благодаря ви, Луи Гарикано. Благодаря голямо удоволствие сестрима партия да бъде тук сред нас. Поздравления за това, че сте избран на тази длъжност. Наистина, едната ви работа е в много сложен момент за Европейския съюз и сме впечатлени от приоритетите на вашето председателство. Пакетът е цялостен и ние подкрепяме тези приоритети. Над един от най-проблематичните моменти, които създават сигурност, е Брексит. Имам един пряк въпрос, а то е какво се случва в момента? Какви преговори такът с британското правителство? Съвсем наскоро те казаха, че има постоянен напредък. След това каква е готовността на Европейския съюз и на страните от еврозоната с, а, да отговори на едно такова сътресение, особено ако е Брексит без споразумение. Какви са най-големите рискове за финансовата стабилност, за економическия растеж и какви са мерките, които Екофин които сте готови да приемете и трябва да се приемат, за да се преодолее Брексит без сделка, ако вземаме предвид това, което каза министър-председателя. Kiitoksia kysymyksestä. Благодаря. За съжаление, Брексит не е в компетентността на Екофин. Но най-общо мога да кажа, че бих искал да се сключи сделка за излизането на Великобритания. В сферата на Екофин идентифицираме всички възможни рискове. Разписали сме ги, да се започне с економическото развитие. Всъщност, по-късно мога да говоря за това, но пак казвам, Брексит не е в компетентността на Екофин. За зелените и мисто. Um, Благодаря. Господин министр, радвам се, че сте тук в Европейския парламент. Нямаме се финската економика също да бъде управлявана добре. Аз искам да попитам за климатичните изменения. Там има големи предизвикателства като Европейски съюз, както и пред отделните държави членки. Ако погледнем амбициите на финското председателство, свързани с целта за въглеродна неутралност 2035 година, това е много амбициозно. Но данъчното облагане, економическите политики, като че ли там има разминаване между целите. За това исках да попитам как може да бъдем достатъчно амбициозно и в сферата на данъчното облагане, економическата политика и измененията на климата. По отношение на устойчивото финансиране, как ще направите така, че пакета за това финансиране да движи цялата финансова система и институции към едно устойчиво бъдеще и в чисто екологичен план. След това още два въпроса. Единия с субсидиите за изкопаеми горива. Международните планове за климата енергетиката съществуват. По тях държавите членки трябва да направят свои планове за ограничаване субсидиите на изкопаемите, но това не се случва като че ли. Възнамерявате ли да направите нещо, за да може тези субсидии да паднат? Те са 55 милиарда евро 2016 година. И следващия въпрос. ОИСР препоръчва Данъците се движат в тази посока. Но имаме много е, такива, които вървят е, продукти с такъв тип облегчаване. Ще има ли наистина зелени данъци, а не да има пробиви в нашата система и да не бъде системата така цялостна? ilmastonmuutos ja sen vastainen toimi. Благодаря. Основен приоритет е борбата с климатичните изменения по време на нашето председателство. Устойчивото финансиране е част от този процес, една значима част. Целта на устойчивото финансиране е да се направи така, че финансовите пазари да подкрепят промяната към по-зелена въглеродонеутрална економика и това е основен приоритет за Финландия. Зарадвахме се, че много финансови институции започнаха работа в тази посока и се съсредоточават върху устойчивото финансиране. Аз подкрепям тези тенденции. Що се отнася до таксономията, Надявам се да стигнем до едни общи стандарти в началото на есента и след това ще започнат преговорите в максимално кратък срок. Основното тук е класификацията или таксономията да бъдат добре изготвени. Имаме нужда от едно добро предложение. Много по-важно е то да е добро, отколкото да се спази някакъв срок. Тоест качеството е по-важно от а, скоростта на работата. И така ще обслужим своите цели, свързани с тези въглеродонеутрални цели. След това енергийното, о, енергийните данъци. Когато говорим за климатичните изменения, борбата срещу тях на европейско ниво, опитваме се да засилим всичко на национално ниво, макар че не представлявам в случая Финландия, а, представлявам председателството, но ние имаме такива модели в Финландия, национални, за които мога и да ви разкажа. Този въпрос ще е на разискван на срещата на Екофин а, като точка от дневния ред. Много благодаря, господин председател. Добър ден, господин Менестер. Добре дошли на нашето заседание днес. Бих желал да се спрем на темата за данъчното облагане на големите цифрови компании. Нашата политическа група Идентичност и демокрация до голяма степа, степен подкрепя вашето а, неодобрително а, мнение по този въпрос. Имам предвид на финландското председателство. Но сега а, вие смятате, че данъчната конкуренция е вредоносна. Какво смятате да направите, а, за да намалите именно тази отрицателна данъчна конкуренция? И в тази връзка са моите въпроси. Първо, ако някои държави членки въведат такъв е, цифров данък, е, смятате ли, на национално ниво разбира се, вие ще ги насърчите ли или ще е, ги обезкуражите да правят това? Второ, смятате ли, че един общ европейски цифров данък ще оголеми европейския потенциал за растеж и ще а, е, задълбочи или ще, ще попречи всъщност на растежа и ще попречи на европейския пазар за услуги. Благодаря. Благодаря отново за въпроса. Въпросът е интересен и тази инициатива е интересна. Много се говори за това, а, поне сега, в този момент. Ще може да се напредне повече на европейско ниво, отколкото на национално, когато говорим за цифровизираното или цифровото данъчно облагане. Може да се вземе едно централно решение. Това би било идеалното. Но ако се тръгне държава по държава, то тогава ще има многообразни подходи. Финландия подкрепя единия пазар на услуги, трябва да бъде засилен той и затова един общ, общ такъв данък би изиграл много важна роля. On time. Бързо се движим, което е чудесно за ЕКАРЕ, господин Юрица. Thank you very much. For the floor, I will speak. Благодаря. Ще говоря на словашки. Пан министър, положим вам три отазки о том, че... Ами, господин министър, имам три въпроса към вас. Интересуват ме приоритетите на вашето председателство. Първо, не се спазват изцяло данъчните правила. както и бюджетните такива. Затова се говори за увеличена гъвкавост, което може да доведе до увеличаване на държавния дълг. Вие от друга страна говорите за упростяване. Какво означава това? По-строга ли ще станат нещата? Тоест, публичният дълг в еврозоната ще спадне ли или не? Втори въпрос. Той е свързан и с дискусията ни тази сутрин с госпожа Лагард, а именно балансът на ЕЦБ, който е нараснал с 100% през последните 10 години. Освен това, говорихме и за страничните въздействия на либералната ценова политика – вие смятате ли, че либерализирането на валутната и паричната политика е, има своя принос? И на трето място, как гледате вие на политиката за климата? Смятате, че уместно се е, включват е, економическите анализи в европейската политика за борба с климатичните изменения или се нуждаем от повече в смисъла на value for money? Благодаря. Благодаря. Що се отнася до фискалната политика на първо място – разглеждаме различни възможности, свързани с прозрачността и предвидимостта. Целта на фискалната политика е подобряване на доверието към нея. Трябва да има предвидимост, откритост, прозрачност и да се избегне осложняването на тази политика. Пактът за стабилност и растеж трябва да бъде коригиран, така че да отговаря на настоящото състояние на економиката. Обсъждаме този въпрос, ще обсъдим този въпрос и на заседанието на екофининната седмица. Отчета на ЕЦБ Не мога сега да коментирам парични въпроси, по последния ви въпрос, дали екологичните въпроси трябва да бъдат включени в економическите политики. Да. И то съвсем конкретно. Добра отправна точка беше Общата екологична коалиция на финансови министри. Аз я съпредседателствам с колегата от Чили. Имаме всякакви инструменти, за да се борим с климатичните изменения от страна на финансовите министерства. Господин Пападимулис, Пападимулис от ГУЕ и така приключва първия кръг въпроси. Благодаря. Аналаванете тин проедрия се мия периодо. Благодаря. Вашето председателство е в един момент, в който Европейския съюз и по-специално европейската економика са изправени пред две големи предизвикателства. Развитието на економиката се забавя в много държави, например в Германия, защото има риск от световна рецесия – виси над економиката. И от друга страна говорим за цели на Европейския съюз, като приобщаването. Вие говорихте за сближаването, за устойчивото развитие. Говорите за всички тези цели, но на ниво бюджет, като че ли не намираме никакъв отговор от страна на съвета. Т.е. в много държави, е, някои държави дори искат намаляване на средствата на ОСП или на кохезионната политика. Искам да ви попитам как ще постигнете всички тези цели за сближаване, е, участие, приобщаване, като имате предвид, че бюджета се свива все повече. Искам да задам още един въпрос, господин министър, и той е свързан с Банковия съюз. Европейската комисия защитава идеята за такъв съюз отдавна. Европейската централна банка пък иска третия стълб да бъде приключен с така наречената система ЕДИС или системата за гарантиране на депозитите която трябва да съществува вече 5 години. Ако не бъркам, вие сте сред страните, които в съвета са против завършването на банковия съюз и затова искам да ви попитам дали възнамерявате да работите за темата или пък отново ще отложите всичко за едно неясно бъдеще. Kiitoksia. Благодаря. Най-общо казано, въпросите, свързани с паричната политика, се обсъждат от съвета по общи въпроси, а част от тях пък се обсъждат на Европейски съвет. По време на финландското председателство се надявам да дадем удовлетворително предложение предложение по този въпрос и е, търсим такова решение наистина. Крайното решение ще бъде на председателя на съвета. Не би било разумно сега да ви казвам какви ще са окончателните резултати, тъй като предстоят избори и съвета трябва да се занимае с това. Европейския съвет трябва да се намери рамка, която да е добра за всички и да има баланс между стари и нови приоритети. По отношение на банковия съюз, искаме да продължим техническата работа, за да укрепим банковия съюз и очакваме да започнем преговори с Европейския парламент по необслужваните заеми, както и предложенията по тяхното решаване. Предоставянето на гаранции при кредити трябва да се намерят приемливи за всички решения. Започнахме работа за постигане на тази цел – но тъй като темата е много сложна, много странна, нужно е повече време. Силно се надяваме това да не забави преговорите, които а, да не забавят и развитието на вторичните пазари. Благодаря. Започваме с втория кръг въпроси с колега от НП. Благодаря ви, господин министър. В момента наблюдаваме различни тенденции в държавите членки на Европейския съюз, което означава, че те разполагат и с различни економически и политически рамки, които би следвало да бъдат адаптирани към общия пакет. Как това би могло да стане именно? държавния дълг в някои от тези държави членки да бъде овладян, имайки предвид общия контекст, именно економиката не се развива толкова добре. Вие споменахте и цифровия данък. Ако правилно ви разбрах, не ми е съвсем ясно всъщност. Вие стремилите се към един общ европейски е, данък е, за цифровите услуги или във всяка държава членка да се въведе такъв? Така че ако може, малко по-ясно да отговорите на този въпрос. Трети е, въпрос. Да, даваме си сметка, че в цифровия сектор много от темите са, ще бъдат важни за бъдещето това означава, че именно економическото развитие в една държава може да бъде измерено е, възоснова на инвестициите именно в тази област, която област на бъдещето. Та, въпросът ми е в рамките на Екофин. Обсъждате ли този въпрос? Инвестициите в цифровата сфера да бъдат облегчени? Например, те да могат да се въведе механизъм за тях, за отчисления, за облегчени данъци и така нататък. Това са въпросите ми. Благодаря. Kiitoksia. Mm. Vakaus- ja kasvusopimuksen osalta... По пакта за стабилност и растеж, аз вече казах, че обмисляме различни варианти, и да се подобри прозрачността и предвидимостта Целта е да укрепим тази рамка, да увеличим доверието в паричните разпоредби в Европейския съюз. Сега, ние се стремим, разбира се, към... Надяваме се да хармонизираме този режим не само на европейско ниво, но и на, на световно ниво, но естествено, че е, да, взима, решенията се взимат на национално ниво, но хармонизирането се е, е, следва на е, по-голямо, по-общо ниво. И на третия ви въпрос инвестициите в цифровата област. Е, не сме имали до момента дискусии в рамките на Екофин по въпроса. Председателят Костас Мавридес има думата сега от Социалисти и Демократи. Благодаря, господин председател. Тук съм. Ще се спра на два конкретни въпроса. Надявам се да получа и конкретни отговори. Може ли малко по-подробно да обясните какво означава устойчиво зелено финансиране – особено в контекста на климатичните изменения. Втори въпрос. Колегата Баба Демолис каза нещо и аз ще продължа въпроса му. Аргументите, не вашите лични, но принципно относно прилагането и графика на третия а, стълб на Европейския съюз, ние не сме убедени от това от това прилагане. Аз а, бях евродепутат и в предния мандат. Ние през цялото време настоявахме за завършване на банковия съюз. Тук не става въпрос толкова за технически въпроси или детайли. Ние ги разбираме, естествено. Но повече, според нас, ставаше въпрос за политическа липса на политическа воля. Вие казахте, да, ваш, един от вашите приоритети е способността на Европейския съюз. Можем ли да оправим покрива, когато е хубаво времето, когато говорим за а, а, банков съюз, а пък да не завършим паричния? Много важни са тези въпроси. Може и след няколко години още да не сме приключили и реализирали програмите по третия стълб и всъщност ние ще си увеличим разходите. Ще не сме приложили и първите два стълба. Тук не става въпрос само за политика. Тук става въпрос и за етични аспекти, а именно общи стойности и споделяне на една обща съдба. Очаквам вашите коментари. Благодаря. Благодаря за въпросите по а, устойчивото финансиране. Да, много е важно финансовите пазари наистина да преминат към такова развитие, да финансират зелената економика. Какво разбираме под а, това? А, е, нуждаем се от а, ясни определения това са мерки срещу климатичните изменения или които работят за смягчаване на въздействията от тях. Защото климатичните изменения са най-голямото предизвикателство за всички нас на световно ниво. На ниво ЕКОФИН. И разбира се, работим за финализиране на банковия съюз, и за целта за... ние искаме да гарантираме вложенията на европейските граждани и техните депозити. Така че ние наистина работим в тази насока а, да завършим банковия съюз. Благодаря, господин министр, за това, че се отзовахте на нашата покана. Имам бих искал да ни да чуем вашето мнение по Брексит. Моята родина, Обеденото кралство, разбира се, е на първа линия в цялата тази криза. А, ние разбира се, положихме всякакви усилия а, да не се напуска Европейския съюз а, без поразумение, което би било а, голяма катастрофа. Може ли да ни кажете на ниво съвет какви стъпки са предприяти вече, за да се смекчат ефектите от напускане без поразумение. Второ, за всички от нас, които вярваме в Европейския съюз и които а, желаем да останем заедно, бихте ли казани а, как економическия дисбаланс и неравенството в рамките на в рамките на Европейския съюз те се използват, виждаме как те се използват от, от популистите. Виждаме безработицата сред младежите, по принцип безработицата, ситуацията кризисната в Португалия, в Гърция и така нататък. Всичко това се използва от популистите. И ние се нуждаем от економически реформи. Kiitoksia ajankohtaisesta kysymyksestä. Благодаря за въпроса ви, който е много актуален. Но, за съжаление, не е част от нашите правомощия, на мен лично като председател на Екофин. Така че накратко ще ви отговоря. Знаете, позицията на Европейския съюз е много ясна. Споразумението беше договаряно преговаряно и съответно Екофин отговаряше за пазара на дериватите. Съответно, ние предприехме мерки в случай, че Великобритания напусне без споразумение. А по-общият ви въпрос за либералната демокрация – Смятам, че е, тук всеки политик е, е, носи своята отговорност. Но в момента, за съжаление, не, нямаме време да говорим именно за либералната демокрация, тъй като тя е отговорност на всички нас. Имаше, мисля, че въпрос за дисбаланса, различията в рамките на еврозоната, ако може да отговорите накратко.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 но не смятам, че в качеството си на министър тук мога да обсъждам този въпрос задълбочено. ЕНП има думата. Благодаря, господин председател, господин благодаря ви, господин министър. Да, економическото развитие в Европа забавя, наблюдаваме прогнозите, и виждаме глобалните конфликти, Брекзит в Европа и така нататък. Важно е държавите членки да се възползват от економическия растеж и съответно да ам, реализират необходимите реформи. Затова искам да ви попитам дали вашето председателство ще насърчи държавите членки да реализират на практика конкретно а, насочените към тях препоръки – повече от половината от тези препоръки а, или е, лошо се прилагат, или изобщо не са а, изпълнени. Mm. Благодаря за въпроса ви. пакта за стабилност и растеж, е в промощията на комисията. Така че съвета единствено може само да подкрепи работата на комисията. И се надявам, че всички държави членки ще одобрят представената от комисията рамка за целта. Благодаря ви. Алфред Сан от Социалисти демократи. Благодаря, господин председател. Имам два коментара. Съответно въпроси. Европейският економически сеценай би, би следвало да доведе до намаляване на инфлацията, но и до нисък растеж. Какви са целите, кои, към които се стремим? Какво наблюдаваме обаче в щатите? За дълг, дълъг период от време един непрекъснат економически растеж. Нашата економика е отслабена особено в еврозоната, но не само в еврозоната, ние прилагаме много стрипни правила и мерки. И може би това. Те са много по-строги, отколкото преди 40 години. Обаче има ли смисъл в днешен момент от тези правила? Тези правила задължават държавите членки много повече и ограничава държавите членки много повече, отколкото, например, тези правила в Штатите. Би следвало тези правила да бъдат преработени. Не е ли назрял момента за промяна на парадигмата, на мисленето и на управлението? Вторият ми въпрос е следният. Управлението на а, парични предприятия е от голямо значение за обществото. Как обаче и а, договорки, а, а, които са а, частна основа, биват одобрявани. Биват одобрявани от публичните органи. Предложението на Фейсбук с милиарди а, от съдържание и, и а, ползватели излизат с нова валута, която се подкрепя от публичните органи. Системата на имитиране на тази валута е ясна. Ние смятаме, че тази система ще засегне целостта на европейските централни банки – каква е вашата позиция по този въпрос? Каква е позицията на Екофин? Дали изобщо сте обсъждали този въпрос? Kiitoksia näkökannoista ja Много ви благодаря за въпрос. Както вече казах, ние разглеждаме различни варианти, альтернативи, за да подобрим предвидимостта и е, прозрачността в пакта за сигурност и развитие. И в крайна сметка целта ни е да подобрим рамката за финансовата политика и доверието в нея. Не смятам, че след 6 месеца или в рамките на 6 месеца по време на едно председателство, ние ще успеем да отбележим е, сериозен напредък в тази област. Що се отнася до кибер е, криптовалутите, разбира се, Централната банка е тази, която трябва да разгледа явлението. Към момента не се обсъжда този въпрос, но със сигурност ще се обсъжда. А, следващия врата би трябвало да са зелените, но ако правилно разбрах, те не желаят да се изкажат. Така че идентичност и демокрация, господин Рек отново. Благодаря, господин председател. Вторият ми въпрос е свързан с борбата а, срещу изпирането на пари и укриването на данъци. Както знаете, господин министр, Прилагането на новата европейска директива също прането на пари вече е в ход. От март тази година създадена служба за разследване. Така че изпирането на, пари в, на пари в... т.е. борбата срещу изпирането на пари в Финландия вече е наистина а, така работи. И оказва се, че Финландия а, така се оказва доста привлекателна страна за така наречените а, картици или за изпирането на пари посредством различни механизми. Съгласно доклад от април 2019 година, в Финландия обаче липсва достатъчна експертиза, както и а, обучен персонал, които да се справят с тези въпроси. Какво е вашето мнение? Вие смятате ли, че това е вярно, че в областта на изпирането на, на пари, Финланд... борбата срещу изпирането на пари в Финландия доста изостава в сравнение с другите държави членки? Ако да, какво смятате, че трябва да се подобри в Финландия и може да се направи. Благодаря. Suomi on erittäin vahvasti sitoutunut За въпроса по Финландия със сигурност мога да ви уверя, че е, изцяло се ангазира, ангажира в борбата срещу финансиране на тероризма и изпирането на пари. Вие казахте, споменахте един доклад на FATF съгласно който доклад е, се прави анализ за Финландия и съответно бяха изпратени препоръки а, до Финландия, препоръки, които между впрочем вече се а, е, изпълняват на практика. През 2018 година а също се работи въпроса, а именно това е прегледа на директивата за борба срещу изпирането на пари. От ЕКАРЕ Чесика Стегарт има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър. Вие казахте, че във връзка с пожарите в Амазонка, вие ще предложите да се забрани вноса на продукти от Бразилия. А подобни решения не смятате ли, че трябва да бъдат взимани въз основа на а, оценка на въздействието? А, вие твърдите, че подобни пожари а, са изкуствени, за да се осигури съвскостопанска обработваема земя. През последните 35 години обаче тази селскоспанската земя не се е увеличила в Бразилия. Смятате ли, че, не смятате ли, че тази подобна забрана ще а, застреши бъдещите търговски взаимоотношения както а, в Бразилия, така и в Европейския съюз? И подобна забрана може да се окаже контрапродуктивна. Благодаря ви. Kiitoksia esitin, että komission pitäisi tutkia mahdollinen... Благодаря ви. Комисията би следвало внимателно трябва да проучи въпроса за а, вноса на телешко говеждо месо от Бразилия. Става въпрос за пожари, които са избухнали не само в Бразилия, но, така че наистина това е въпрос, който сериозно трябва да се ам, разгледа от и анализира от комисията и да се намери работещо решение. Добро за економиката. Като комисията може да изготви предложение. Към момента обаче не съм запознат, че съществува конкретно такова предложение. Госпожа Марга... Мар... Маргарет Маркес от Социалисти демократи. Благодаря, благодаря и на господин министъра за предоставената информация. Аз бих искала да поставя три въпроса, свързани и с Брекзит. По отношение на Брекзит вече се казаха неща и ми остават само два въпроса, макар че това, което се каза за Брексит, не ми дава кой знае каква сигурност, но както и да е, моите въпроси. Първо, в Комисията по бюджети сме имали възможност да разговаряме с представители на председателството. Интересуваме дали финландското председателство ще продължи да работи, за да се стигне до съгласие по МФР в рамките на този семестър. На второ място темата за бюджета на еврозоната. Предложението на Европейската комисия въвежда механизъм, който трябва да бъде отправна точка. Интересуваме каква е позицията на финландското председателство и какво искате да постигнете по отношение и на този механизъм и на залегналите стойности в предложението на комисията. С други думи, като председател на Екофин, вие смятате ли, че залегналото в предложението на комисията е достатъчно, за да имаме наистина бюджетен капацитет на еврозоната. Благодаря ви. За жалост, аз не знам защо комисията по бюджет още не е разговаряла с представител на Финландия, а иначе по отношение на многогодишната финансова рамка, това ще бъде тема на работата на съвета по общи въпроси, както и на Европейския съвет. Самият аз се надявам, че Финландското председателство ще може да представи едно удовлетворително предложение. Ние сме ангажирани с този въпрос. Но в крайна сметка много е важно и какъв ще е моментът във времето. Финландия ще продължи да работи за задълбочаване на Европейския съюз и да се съобразява с заключенията на Еврогрупата. По отношение на бюджета на еврозоната, ние започнахме законодателната работа по отношение на програмите за реформи. Екофин все още обсъжда от висящите въпроси. Ние сме в контакт с представителя на Еврогрупата, а за стойностите, които са заложени по бюджетния инструмент, е, нямам позиция в този момент. Благодаря останали колегата Николао от необвързаните. Заповядайте. Благодаря ви, господин министър. В Гърция, както и в други държави, ЕИБ, ЕЦБ, МВФ наложиха една твърде стрикна политика, за да се преборят с кризата. Тази политика защитаваше финансовата система в разгара на кризата чрез рекапитализация на банките и улесняване на ликвидността но намаляване на заплатите и пенсиите. Сега вече има подобрение. В Гърция, но не и в цяла Европа. Проблемите си остават. И всъщност дебата за общото банково пространство би трябвало да не се води само в полза на големите мултинационални компании, защото това, което се предлага е в ущърп на малките предприемачи в Европа. Вече има хиляди уволнени разпродават се и предприятията в Гърция. Имаме нужда от нова електронна система. Как ще откликнете вие на нашето искане да се спрат публичните търгове на предприятия? Кога ще спрем с тези политики? Благодаря ви. По отношение на принудителните публични търгове, то това е свързано по-скоро с решенията на национално ниво. И това са решения не на Екофина, на Еврогрупата. Но аз разбирам притесненията на Гърция и се надявам в сътрудничество с новото правителство да вземем подходящите решения. Господин Фугасън, социалисти и демократи. Thank you very much to your left over here. Uh, Mr. Minister. Благодаря. Тук съм, господин министър. Благодаря ви за дискусията. Много интересни теми бяха засегнати. Моят въпрос е по-общ. Виждаме все по-голямо неравенство, пропаст между бедните и богатите. Виждаме го и в Европейския съюз. Тази тенденция за увеличаване на неравенството е несправедлива и тя би могла да застраши економическата и политическа стабилност на ЕС. Вие говорихте за много теми. Банковия съюз, регулирането на финансовия сектор, данъчните обежища. Съгласен ли сте вие, че увеличаващото се неравенство е проблем и ако е така, може ли финландското председателство да направи нещо? Какво според вас е най-важното? Какво трябва да се направи от вас и от нас, за да обърнем тази порочна тенденция? Благодаря ви. Както казахте и вие, това е доста общ въпрос, но изключително важен. Вярно е, че социалното неравенство се увеличава в много страни. Най- Доброто, което може да се направи, е да направим така, че хората да имат работни места и да могат да си изкарат препитанието. Разбира се, растежът е един от начините да се реши проблема с увеличаващото се неравенство. В хода на нашето председателство ние сме решили да работим най-вече срещу измененията на климата, но социалното неравенство също е важно. Така че мисля, че тази тема ще бъде все по-видима и в бъдеще. Пак казвам, тя е много важна. Но за финландското председателство като приоритет измененията на климата са номер едно. Въпреки това ще подчертая, че европейската конкурентоспособност е важна за разкриването на работни места. И накрая господин Нико Георги от НП. Госпожа, извинете. Благодаря, господин председател. Господин министър, аз приветствам всички ваши инициативи за конкурентоспособността на Европейския съюз. Подкрепям идеята за завършване на изграждането на банков съюз, работата по капиталовите пазари. Но това, което ме притеснява, аз зададох изходен въпрос на госпожа Лагарте следното – Едновременно имаме страни в извън еврозоната и съответно различни бюджети, нещо, което води до тревоги в страните извън еврозоната. Ние работим горе-долу по една и съща регулаторна рамка, част сме от единия пазар и смятаме, че бюджетът на еврозоната подлага на риск хармоничното сътрудничество между членките от и извън еврозоната. Интересуваме вашето мнение какво ще направи финландското председателство. И по-конкретно вашите планове за еврозоната. Благодаря ви за въпросите. Отново, много са важни. Ние вече ги обсъдихме. Принципно, ние разговаряме и с държавите извън еврозоната, като след приключване на консултациите ние ще напишем заключения, ще направим оценка и ще решим как да продължим. Как да разрешим възможните проблеми. Това е всичко. Не виждам някой друг да иска думата. Господин министр, вие искате ли в заключение да кажете нещо? Не. Добре, нека ви пожелаем успех. Надяваме се да работим добре заедно и да постигнем напредък. Сигурно бъдеще отново ще се спрем на тези теми заедно с вашите колеги. Сега имаме 6-минутна пауза преди да преминем към следващото изслушване. No, but it, it will be quick, I guess. Yeah. So, dear colleagues, let me... Уважаеми колеги, нека да продължим с седма точка. Това е четвъртото ни изслушване – за възможно най-краткото време в сравнение с останалите. Това е изслушването във връзка с назначаване на заместник-председателя на надзорния съвет на ЕЦБ. На 11 февруари завърши мандатът на госпожа Шлегер като заместник-председател. Чрез писмо беше предложено господин Ив Мерш да бъде разгледан като кандидат за заместник-председател на надзорния съвет. За оставащата част от мандата до 14 декември 2020 година искам да кажа добре дошъл на господин Мерш, който е член на изпълнителния съвет на ЕЦБ. Това официално изслушване е достъпно на обществеността и има много важна роля за отчетността на надзорния съвет. Отново се обръщам към вас. Разполагате с време за изказване, след което имаме 5-минутни въпроси и отговори. Благодаря, господин председател. Благодаря. на колегите. Много ми е приятно, че отново се връщам в Европейския парламент. Този път трябва да ви обясня защо управителният съвет на ЕЦБ предложи да бъда представен пред вас като кандидат, за да допълня работата си чрез поемане на надзорна функция. Когато беше създаден ЕЦБ, аз ръководих подготвителната работа по създаването на надзорния механизъм, така че темата никак не ми е чужда. Преди това имах национални правомощия като говерньор на Националната банка – Извършвал съм надзор в рамките на правомощията на Националната централна банка. Преди това съм бил член на борт и местен надзорник в Министерство на финансите. Много внимателно съм следил и надзорната работа на ниво Европейски съюз. Мога да кажа вече, че имаме установен единия надзорен механизъм или е ЕНМ. Въвеждащият екип по е ЕНМ извърши наистина отлична работа и сега моята задача е да продължа отличните постижения. Нека накратко очертая три въпроса, които за мен са важни, като част от бъдещата ми мисия. На първо място смятам, че трябва надзорът да бъде ориентиран в по-голяма степен към бъдещето. Европейският надзор до сега се фокусираше най-вече върху последствията от кризата, но след 2014 година видяхме, че необслужваните кредити, които бяха най-трудната част, намаляха с почти 50%. Както чухте и от нашия председател тази сутрин – Но разбира се, ние не можем да гледаме само назад, трябва да гледаме и напред. В една среда с слаб растеж трябва да предотвратим навлизането на нови необслужвани кредити. Не може да има устарели бизнес модели. Надзорът трябва да гарантира че има достатъчно стриктни разпоредби за сключването на договори за кредити. Трябва да се мисли и за лихвените проценти. На второ място, вие чухте нашия председател, зададохте му въпроси. Прозрачността на надзора е също нещо, което напълно подкрепям, защото според мен пруденциалният надзор изисква много висока степен на демократична отчетност. Твърде често мерките се отразяват за тях отиват пари на дънакоплаците – Ние, разбира се, се стремим чрез нашите мерки да отслабим тази тенденция. Надзора трябва да е ясен, да има по-голяма прозрачност, да има по-голяма последователност и по-добра връзка с резултатите. Важно е да има и важни условия – всички над... институции подложени на надзор да бъдат третирани еднакво. Необходимо е по-добре да се разбира банковия риск и също така да се предвидят бъдещите действия по надзор. Това, разбира се, би означавало и по-голяма степен на пазарна дисциплина – но тук в скоби ще кажа, пълното разкриване на всички данни не е възможно и не е желателно. Голяма част от нашата работа трябва да си остане конфиденциална. В, послед... в обратния случай ние застрашаваме финансовата стабилност. Затова сме разработили необходимия подход – като цели максимален обмен на информация. И последното, което ще кажа, за мен е много важно действията по надзора да бъдат легитимни. На първо място това означава, че може да има напрежение между паричните и надзорни функции на ЕЦБ, но би трябвало много ясно да се разграничат тези две различни задачи и така ще намалим риска. Необходимо е да има функционално разделение – от една страна паричните политики организационно да бъдат отделени. Това да е свързано с самата структура на институцията. Трябва да призная обаче, че ние все още сме изложени на критики, тъй като се извършва и надзор на прилагане на национално законодателство, което не винаги е достатъчно хармонизирано с европейското. Второто нещо, свързано с тази законност, европейските институции трябва да се съобразяват с границите на своите правомощия. Всички надзорни действия трябва да са специфично насочени към съответните банки, да стъпват най-вече върху европейско законодателство, нещо, което се решава от законодателите, съвети, Европейски парламент. Имаме и спецификациите с стандартите за изпълнение на ЕБО. И тъй сега ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Благодаря. Сега политическите групи имат време за изказвания. Встъпителните думи бяха малко по-дълги. Първо за НП Маркус Фербер. Благодаря ви. Добре дошъл, господин Мерш. Вие не за първи път идвате тук в парламента. През ноември 2018 година МВФ а, говореше за нови рискове при а, доста рискови модели на леверидж. И вашите прегледи за финансовата стабилност също така посочваха опасността от подобни модели. Как вие оценявате към момента тези рискове и къде вие виждате предизвикателства за механизма за надзор на банките за в бъдеще? И смятате ли, че банките, които прилагат този механизъм, също са изложени на подобен риск и мерките, които са заложени в механизма, са достатъчни? В рамките на този мандат, кои са е, предизвикателствата, които виждате, например, прилагането на Базел 3, съгласно Европейския банков орган, с повече от 20%, мисля, че около 26% се посочваше прогнозата за увеличаването на, на надзора. Смятате ли, че трябва да се въведат вътрешни модели за надзора в самите банки? Според вас, пакета за Базъл достатъчен ли е за а, сигурността на банките и а, да се запази тяхната конкурентоспособност? И какъв е вашия анализ за прилагането на пакета Базъл? Благодаря за въпросите. Този тип финансиране на посредством отпускане на кредити е част от механизма за надзор. Знаем, че има рискове, които излиз... проистичат и от пър... първоисточниците, и от вторичните а... развития. Като надзорен съвет се казахме, че нивото на възстановяване може да падне, ако има такова поведение. Нарастващите лихвени проценти тогава ще бъдат още по-високо рискови. Що се отнася до средствата, забелязахме, че има дейности, част от които са covenant, другите са non-covenant, 60% са нови такива кредити, които влизат в тази категория. Над 42% от тях имат ниво което е поне 6 пъти повече от поетото като кредит и много по-високо от приемливото ниво. Надзорният механизъм през май 2017 година излезе с указания. Първо да се улесни идентификацията на такива лостови транзакции – като се даде обща дефиниция на същите, за да може банките да имат общ поглед и е, мониторинг. След това казахме, че всички нови такива, които отвожават, са повече от 6 пъти над дебита, трябва веднага да бъдат покачени и вдигнати към съответния кредитен комитет, т.е. препратени на кредитния комитет. Тези указания и тяхното изпълнение сега са част от работата ни и част от GST. А, имаме и мисии Първите ни резултати показват, че може да има неудовлетворително изпълнение на нашите указания. И тогава трябва да се види как, какво ще направим. Дали ще подходим по-хоризонтално или пък ще се съсредоточим върху конкретни банкови действия. Ще проследим процеса. Както знаете, възниква и въпроса за финансовата стабилност с колегите, които се занимават с макропруденциална стабилност, ще изготвим общ подход, защото дори макропруденциалните действия могат да бъдат достатъчни. Благодаря. Сега, що се отнася до Базел, съвсем накратко. Мисля, че председателя Енрия тази сутрин ви е отговорил. Надяваме се да има пълно изпълнение на споразумението, по което ние сме участвали и очакваме да има положителен резултат. Имаме вече обаче някои отклонения и смятаме, че не трябва да има допълнителни такива. Надзорният ни подход обаче винаги е бил пропорционален и той взема предвид не само размера на банките, но и бизнес модела на банките. Йонас Фернандес за социалистите. Благодаря. Добре дошъл. Ще говоря испански. През последните години се говори много за необходимостта от подобряване по някакъв начин на Чувате ме, нали? Пита ораторът. Казвах, че и в нашата комисия и почти всички форуми за финансовия надзор през последните години се говори много за необходимостта да се подобри хармонизацията на регулирането в банковия сектор, за да има по-добро преструктуриране. Този дебат за бъдещето на хармонизирането при несъстоятелността е дебат, който цели едно сигурно бъдеще на е, депозитите и чрез европейската схема за застраховане на депозитите. Но има нещо, което е малко неясно в обществения дебат, а именно съответните трудности в някои от случаите с тъй наречените IPS в някои държави или системите за институционална защита. В някои държави има определен вид спестовни каси – И тук могат да се приложат альтернативните мерки на директивата за депозитите, но в много случаи не се знае до каква степен такива мерки биха били счетени за държавна помощ. Има вече и заведени съдебни процедури. Мисля, че трябва да се запитаме дали тези случаи могат да се разгледат като случаи на държавна помощ, защото имаме и националните системи за осигуряване на депозитите, но в рамките на Банковия съюз ние ще имаме различни процедури за несъстоятелност. И още нещо, което е много важно, трябва да се подобри консолидирането на Банковия съюз и да постигнем по-голям напредък. Word, maybe, и така, благодаря за въпроса. Той ни е много при сърце. Винаги сме казвали, че има много трудности, свързани с различните процедури за несъстоятелност на банките в отделните държави членки, както и несистемно значимите банки, които не се могат да бъдат определени като от публичен интерес при тяхното преструктуриране. При тях се използват национални процедури и тогава може да има проблем и да се задава въпроса и за държавното подпомагане. някои държави ще е възможно при ликвидация държавата да отпусне средства, а в други не може да отпусне. EBRD предложи ликвидация по националното законодателство, ако няма на европейско ниво или всъщност следване на процедурите, европейските процедури за преструктуриране. Другата процедура за IPS възникна скоро, когато Европейския съд стигна до заключение, различно от това на Европейската комисия. Каза, че това не е публична интервенция, каза, че в интерес на банките, докато Европейската комисия беше заложила критерии, които стигнаха до обратното становище. Сега Комисията обжалва това решение, така че аз в момента не мога да заема конкретна позиция, но ще се вглеждаме внимателно в това, тъй като тече процеса и ще е от наш интерес да се постигне правна сигурност, за да не надхвърляме мандата си. Има въпроси, свързани с такъв тип интервенции IPS. Трябва да се види дали при тях има задължителен обществен акт, т.е. намеса на обществен орган, или дали действат доброволно, така или иначе ще имаме повече информация, когато излезе решението на Съда на Европейските общности. Благодаря, Моника Сумедо, от името на Риню. Äh, äh, Благодаря ви. Ще задам въпроса си на немски. Не мога, господин Мерш, на люксембургски. Така, уважаеми господин Мерш. Преди около два дена вие казахте, че е, е, е много опасно и трябва много да внимаваме от въвеждането на Libra, криптовалутата на Фейсбук, която е планувана за 2020 година, защото това ще може да доведе до загуба и намаляване на валутния монопол на ЕЦБ, което разбира се може да се отрази върху паричната политика на ЕЦБ и подобна паралелна валута ще урони международната роля на еврото. Аз съм ваша сънародничка и през февруари 2019 година. Между прочим, у нас беше прият закон за забрана на, за блокчейн. И финанс министри, е, финансовите министри на Германия, Лихтенштайн, Швейцария, Австрия и Люксембург, немско говорящите, Виждат обаче известни шансове в тези нови технологии, но и предизвикателства. Либра все още не изпълнява изискванията в Европа за нейното допускане и въвеждане. Това означава ли, че е, Либра ще бъде е, изключена от е, разплащателните средства в Европа, но пък Китай, ако допуснат Ивра, Либра, това може би да бъде в общърп за нашата конкурентоспособност? И какви ще бъдат последствията за еврозоната в крайна сметка? И как ще реагира ЕЦБ в този случай? И вие лично пледирате ли по отношение на Либра за едно европейско или по-скоро за едно международно решение на ниво ОИСР? Благодаря ви. Благодаря ви за вашия въпрос. Преди два дни в речта си говорих за парите и за доверието. Казах, че паричните средства трябва да се радват на доверие от страна на хората, които ги ползват. Следователно, средствата, парите винаги били са подкрепени от публични институции, които защитават общественото благо. Частните валути, които целят увеличаване на печалбата на частни емитенти, няма да постигнат същото доверие. Казвайки всичко това, мисля, че отговарям и на въпроса за Либра като валута, която иска да замести държавните валути. Но има и други измерения тук, които целят по-голяма ефикасност. Казахме, че приветстваме такава по-голяма ефикасност, дори и ако такава една инициатива проистича от голяма корпорация и то не е европейска. И също така ще предложим и европейски решения, които са сравними по ефикасност, по скорост или бързина и които са подкрепени от централни банки, които защитават обществения интерес. Но в една функционираща пазарна економика всеки, всяко едно ново явление, всяка една нова технология се появява за да се обединят около нея всички съществуващи елементи. Така че това може да направи разликата между криптовалутите и така наречените стабилни валути, stablecoins. Често те почиват върху технологични платформи, които проистичат от блоковите вериги. Но има големи разлики между стейблкоин и криптокоин. Приветстваме новаторството, ние експериментираме дори на ниво Централна банка с нови елементи, насърчаваме европейски решения в сферата на разплащането. В Европа ние разчитаме основно на неевропейски технологии до известна степен и накрая Смятаме все още, че централните банки са тези, които могат да емитират валута, която да се радва на обществено доверие. Моля ви, не забравяйте, че времето ни притиска, иначе ще имаме проблеми. Господин Уртасун от Зелените. Being... Господин Мерш, благодаря ви за присъствието ви тук в комисията ЕКОН. Добър ден! В Франкфурт, ноември 2008 година, в своя реч заявихте, че, че мандата на ЕЦБ я ограничава борбата и срещу климатичните изменения. Ето че програмата за закупуване на активи, в ролята си на надзорници, ЕЦБ не трябва да взема предвид Парижкото споразумение. В миналото сте подкрепили ролята на въглеродните активи в тази програма за закупуване на активи. Това противоречи на казаното от пожала Лагар тази сутрин за постепенното извеждане от програмата на такива активи. Смятате ли, че борбата срещу климатичните изменения трябва да играе роля и какви ангажименти бихте поели? Благодаря ви, че ми давате възможност да поясня своята позиция. Никога не съм защитавала използването на въглеродните активи. Винаги обаче съм защитавам един по свит мандат. Това означава, че Централната банка работи само по своя мандат, а то е ценова стабилност защото така ще бъде най-ефективна. Когато говорим за климата, казвайки това, имах предвид, че нямаме водеща роля при определянето на една класификация, която в крайна сметка е в ръцете на законодателите. Когато обаче такава една класификация се посочи, то тогава ние сме тези, като европейски граждани, които трябва да изпълним целите на Съюза. Все още, между другото, се опитваме да работим по съсредоточено по изпълнението но не може да се съсредоточаваме върху определението, тъй като то отвън отвън нашия мандат. И това бе целта на моята реч, която вие цитирахте. Искаме и по-ясни указания от компетентните органи и по а, разликата между зелени активи и устойчиви активи, но понякога не става ясно дали инвестициите в ядрена енергетика се смятат за зелени или пък се смятат за устойчиви и следователно ЕЦБ, нито що се отнася до паричната си политика, нито надзорната си политика може да замества законодателя в неговите компетентности. Благодаря. Гунар Бек. Благодаря, господин председател, Господин Мерш, вие Госпожа Лагерт бе тук. Тя е невероятният председател или говерньор. Тя е единствения европейски политик, който ясно е заявил, че ЕЦБ е нарушил законодателството по спасителния пакет, в спасителния пакет. Тази сутрин задавахме въпроси а, за евентуални нарушения, които са били все пак в обществен интерес. Ако беше коледа или днес беше рождения ви ден – какви нарушения бихте вие извършили през следващите пет години? Have... За въпроса ви. Трябва да призная, че ние сме обвързани от а, закона. Ние спазваме а, върховенството на закона и съдът на европейските общности е този, който единствено може да тълкува закона. Някои от нашите решения бяха разглеждани посредством националните конституционни съдилища до Европейския съд, разбира се. Случая Галова и случая Вайс. И по двете дела а Европейският съд, който единствено може да разпорежда за нас, всъщност не а, опровергава ограниченията на нашия мандат. Тоест, именно защото ние сме останали в рамките на нашите правомощия. Въпреки това съда наложи няколко, някои ограничения за нашата дейност. Например, когато нашите действия не са били напълно съизмерими и пропорционални. Съда също така препоръча да изготвяме а, анализи на разходите и ползите, особено когато а, се стига до отрицателно въздействие. Така че ние сме задължени да изпълним всички условия, наложени ни от Европейския съд. Така че в никакъв случай аз не мога да кажа, че ние сме просрочили мандата си. Тоест ние сме го надхвърляли. Благодаря ви, господин Хепинг от Екаре. Благодаря, господин председател. Бих желал да, си, да ви задам въпрос на холандски. Господин Мерш, вие имате богат опит в банковата сфера. Освен това, давно работите също така и в Европейската централна банката. банката. А, как вие може в последствие да оцените а, еврокризата? Смятате ли, че можехме да стигнем толкова ниско? Или какво според вас трябваше още да се направи, за да се избегне тази криза? В Еврозаната на еврозоната наблюдаваме различни тенденции. Смятате ли, че е, държавите от еврозоната е, са добре подготвени да се справят с е, нова криза? И как вие гледате на бъдещите ви задачи? Какво смятате е, по въпроса за отмяна на е, парите? Първо ще отговоря на втория ви въпрос. Ние в рамките на ЕЦБ винаги сме казвали, че това е решение а, на тези, които използват инструмента. Това не е наше решение. Нашата задача е да дадем отговор на подобно искане – и съответно да предлагаме надежни предпазни инструменти на хартия. Uh, и uh, съответно, ние се подготвяме да uh, удовлетворим търсенето, ако има такива различни инструменти и средства. И мисля, че когато а, ние удовлетворяваме гражданите чрез централните банки, проявяваме винаги а, много добра работа. По първия ви въпрос. Поглеждайки назад, което е едно предимство, На политическо ниво беше показано доста голяма воля в е, еврозоната да се запази нейната цялостност, което, между впрочем, не се очакваше от доста играчи на пазара. За какво съжалявам? Съжалявам за това, че не бяхме бързи и не можехме да направим още повече. Тоест, нашите нашият отговор трябваше да бъде именно да финализираме банковия съюз. Все още има елементи от банковия съюз, които не са завършени. И моето желание е именно това да стане факт. Тоест, за целта се нуждаем от политическо споразумение, за да укрепим архитектурата на нашия економически и паричен съюз, а не само на банковия. Така дискусиите. И смятам, че вече е настъпил момента да преминем към следващи стъпки. Но трябва ясно да се отграничава между намаляване на риска и споделяне на риска. А що се отнася до банковия надзор и намаляването на риска, както казах в уводните си думи, което беше потвърдено и от председателя Енрия тази сутрин, вече е постигнат доста сериозен напредък по отношение намаляването на риска. Ние вече сме и създали рамката, за да контролираме бъдещия риск и да се справяме с него. Така че аз мятам, че вече сме подготвени да преминем към оперативни дискусии за финализиране на банковия съюз. Имам предвид конкретно схемата за гарантиране на депозитите. Може би точно в този момент вече е, се намалява, се е, финализират и преговорите е, относно държавните облигации в риск. И когато става въпрос за безопасни активи, мога да ви уверя, че ЕЦБ имитира облигации, които също са безопасни активи. Дискусиите текат на различни нива, паралелно. И според мен ние стабилизираме и укрепваме архитектурата, така че не се страхуваме от следваща криза. Председателят, не виждам. Не виждам представител на, на ГУА. Някой иска ли от, да вземе думата? Дахунута Хюбнер от НП има сега думата. Благодаря ви. И тък му отговори на въпроса ми. Щях да го попитам за промяната на регулаторната рамка за държавния дълг. Да, действително очаква се положително въздействие при, от създаването именно на тези европейски е, безсигурни е, активи. А, но виждаме колко различни са гледните точки. Вие също, а, това как, ако правилно ви разбирам за вашата идея, е наистина да се смекчат а, отрицателните въздействия върху европейските банки, именно как виждате шанс, обаче, какъв е според вас шанса за Европа днес? Допълнение, разбира се, на това, което казахте, но Вторият ми въпрос е, надявам се, че няма в скоро време да настъпи рецесия в Европа, но виждаме, че економическото развитие се забавя и така все по- повече държави се оказват в економическа трудна ситуация. Така че механизма за преструктуриране на банките работи ли добре? Работи ли добре в време на рецесия? Им, имате ли, направили сте анализ за а, стабилността и издръжливостта на банковите институции в Европа? Те подготвени ли са да се справят в по-трудна ситуация? Със сигурност аз не поставям под въпрос добрата воля и енергията потекли в този дебат на различни места и нива. Съществен елемент е доверието. Доверието обаче не се изгражда за един ден. Просто а, не са загърбени някои действия, просто са отложени. Те не могат в веки веков да бъдат отложени, да изчакаме следващата криза. Не, тази сутрин кандидата за председател на ЕЦБ каза, че всъщност Европа се показва, показва най-доброто от себе си, когато е в криза. И точно това видяхме по време на последната криза. Така че аз напълно подкрепям това изказване. Обаден съм, че институционалната рамка, предложена от нас, със сигурност ще укрепи нивото на стабилност и устойчивост на финансовите институции в Европейския съюз. Тук става въпрос за различни измерения. Ние, разбира се, не сме напълно удовлетворени. Не можем и да дадем гаранция, че ако се появи криза, ще сме напълно готови. Но поне институциите са готови. По време на последната криза ние изградихме къщата, но нямахме пожарникари. Сега имаме пожарникари, обаче не знаем дали те ще са достатъчни. Не мога да ви дам гаранция, колкото и да ми се иска. Но с опита ни от последната криза, мисля, че ние сме а, подготвени. Какво липсва? в случая. Както казах, ликвидността а, при преструктурирането все още не е приключило. Много често ние поглеждаме към други юрисдикции, като например Штатите. А, имам предвид FDIC – Но също и FDIC не могат да дадат а, пълна гаранция. Същото въжи и за а, Bank of England. А, те предоставят ликвидност а, за преструктурирането на, балници, на, на, на банките. Европейският съюз, например, не разполага с а, такъв централен орган. Според нас не е възможно на банки, които се преструктурират, да им да им се предостави лесен достъп е, до, до парични средства. Не. Това ще няма да бъде справедливо и съответно няма да е и в съответствие и съзвучие с натия, нашия статут. Това ще доведе до конфликт. Това, което ние предоставяме, е, е свързано с капитала и с е, лихвите като се гарантира пълна ликвидност. Мисля, че няма смисъл сега да преминаваме към големи подробности. Ес, социалисти и демократи имат право на въпрос. Преди повече от една година се извърши преструктурирането на Банко Популар. След това беше установено, че предварителните анализи, които са били публично достъпни, не са били достатъчно надежни. Днес знаем вече, че е имало подценяване при Банко Популар, що се отнася до капацитета за задържане на капитал около 2 милиона евро. Ликвидността, когато се разглежда само на теория, води до несъстоятелност, както е и конкретния случай – Кризата с ликвидността обикновено е само предшественик на кризата по несъстоятелност. Има е тази теория, че едното води до другото, но според мен обратното несъстоятелността е тази, която води до липса на ликвидност. Така или иначе, би трябвало съответната финансова институция да е имала около 1 милиард повече, за да може да надмогне кризата, на която е била подложена. Според мен е имало проблеми с предходния надзор тази финансова институция е продължила да функционира с замаскирани проблеми на своята несъстоятелност. За това мисля, че е много важно да се преразгледа сътрудничеството между ЕБО и единия надзорен механизъм, за да сме сигурни, че тези стрес тестове ще бъдат достатъчно надежни. Това искахме и при Банко Популар, да може колкото се може по-бързо да се намери решение, защото иначе ние имаме тази прикрита несъстоятелност. Thank you. Благодаря ви. За мен е трудно да коментирам подробно този случай в момента. Тогава Аз работех в, парич... в областта на паричната политика. И действително проблема за тези затруднени банки а, беше не несъстителността, а платежоспособността. Защото не са изпълнени проденциалните изисквания за капитала. Така че от тази гледна точка определението за капиталовите изисквания беше прието от банковия надзорен орган, от ЕБО. Това не беше единствения елемент, разбира се, изтъкнат от ЕБО. Именно а, да се а, спазват условията за наличния капитал, съгласно надзорника – и именно от тази гледна точка на банката именно а, бяха наложени тези условия, залегнали в европейското законодателство. Стрес тестовете също бяха възложени и предложени от ЕБО, пък ЕЦБ. Съответно изготви макроекономически сценарии, както и е, най-лош сценарий. Елементите, ние открихме някои елементи, оказали се ключови в, при несъстоятелността. И въпросната банка не беше издържала а, стрес теста и показа по-низки резултати. Доколкото аз съм запознат от публикуваната информация, няма информация, която да води до а, несъстоятелност, тъй като кризата е била в, по отношение на платежностното способността и банката е била а, сериозно затруднена. Така че не е била ликвидирана. Но, както казах, аз а, Говоря единствено само за тези елементи, с които съм запознат. Благодаря ви. Настъпи момента за заключителни слова. Благодаря господин Мерш за отговора на всички наши въпроси. Благодаря ви за а, дисциплината, колеги, която проявихте. Ще направим кратка почивка, докато докладчика дойде и ще продължим по-нататък. Can I ask you to get back to your seats? И тъй ще ви помоля да заемете местата си, за да започнем. И постепенно да приключим с този работен ден. Okay, colleagues, so whoever... И колеги, всички, които искат да участват по точката, трябва да са вече тук. Това е осма точка. Общ бюджет. Всички раздели. Бюджет за 2020 година. Господин Сикрет Морешан е нашия докладчик. Сега ще разгледаме измененията. Не знам колко дълго трябва да говоря, но по практика имаме становището обикновено на нашата комисия и след това бюджетните изменения за промяна на цифрите в проекто бюджета 2020 година. Необходимо е да се има предвид, че тези изменения гарантират достатъчен ресурс за макроекономическите политики, ресурси за европейските надзорни органи. Важно е да има разумно използване на финансите. Давам думата на Сикрич, ще го чуем след това и колегите. Здравейте, колеги! Искам накратко да обясня какво е предложението на ЕКОН във връзка с бюджета. Всяка година в края на месец май комисията представя проекто бюджета за следващата година. Съветът заема своята позиция. Обикновено съветът винаги урязва проекто бюджета, предложен от комисията. След това от Европейският парламент се очаква да заяви своята позиция – като ние обикновено се опитваме да стигнем отново до сумите заявени от комисията и повече от тях. Тъй като ние искаме Европейския съюз да прави все повече и повече. Това често го искат и държавите. Има нови отговорности. Същевременно не се осигурява това, което е необходимо. Често позицията на съвета и на парламентът се различават. Сега сме на етап, при който съветът вече е взел позицията си, сега парламента трябва да определи своята. В началото на месец октомври или края на месец септември всички други комисии ще бъдат готови с своите становища. Аз мога да ви кажа, че когато бях докладчик за 2018 година, много внимателно разгледах становищата на останалите комисии. През юли подготвих проекто становището на Комисията по економически въпроси. Представи го пред вас. Сега обсъждаме измененията, след което по-късно тази вечер имаме и гласуване. Казах вече, представих този доклад през юли, за това няма отново да го представям, само няколко думи за измененията. 38 бюджетни изменения и 47 изменения по становището, по самия текст. Придържам се към измененията. Те са най-важните. Ние можем да се обърнем към агенциите, които са в рамките на правомощията на комисията ЕКОН. За тези агенции съветът предлага намаления. Аз предлагам парламентът да отхвърли тези намаления от страна на съвета. Работя заедно с комисията, член съм на междуинституционалната група за агенциите и мога да кажа, че предложенията направени от комисията са напълно разумни. Нито е, се предлага твърде много, нито твърде малко. Затова мисля, че трябва да отхвърлим предлаганото. Аз съм разговарял с агенцията. Работя и в междуинституционалната група за агенциите. Виждаме, че понякога агенциите нямат нови задачи, а им се увеличава бюджета по искане на колегите. И тогава се задава въпроса за какво ще се използват средствата. Аз бих предложил при агенциите да се придържаме към сумата, която е в проекто бюджета на комисията. Нито по-малко, нито повече, както предлагат някои колеги. Разбира се, тези агенции винаги искат повече и повече, винаги си търсят съюзници в парламента и ние понякога сме изкушени да напишем изменения в подобен стил. Но трябва да се имат предвид реалните нужди. Трябва да бъдем достатъчно внимателни, за това мисля, че при бюджетните агенции трябва да запазим същото ниво, както предлага комисията на второ място. Колегите предлагат е, определени суми по бюджетни редове, суми в резерв. Предлагам устното изменение на колегата Свен Гигол да бъде подкрепено да имаме резерв по реда за стандарти при финансовото докладване и аудитиране. Нашия предишен колега Столоян състави доклад. Знаят се нашите изисквания. И вие също така знаете, че това е важно, за това и подкрепяме. На второ място имаме практиката на Евростат. Винаги, когато потърсим информация на сайта на Евростат, това обаче се оказва изключително сложно – Техният общ бюджет е 74 милиона евро и колегите предлагат 4 милиона евро резерв. Това е твърде много. Аз предлагам 2 милиона резерв като политически сигнал. Трябва да е ясно, че е необходимо да имаме политика, която е много по-насочена към необходимото. Също времено при FC също се изисква резерв. Аз мисля, че трябва да гласуваме против. FC е проект, който работи. Води до повече инвестиции, повече работни места в Европа. FC не е в опасност, няма защо да изпращаме отрицателни сигнали на пазара. Знаем, че FC работи. За това трябва да има допълняемост. Това трябва да се подобри. В Румъния моите избиратели ме питат защо толкова много отива в развитите страни, а не идва при нас. Защото имаме структурни недостатъци. Нямаме също така достатъчно опит с финансовите инструменти. Така че това, което си не работи, е по-скоро, че няма достатъчно подкрепа за новите държави членки. Не бива сега да поставяме ЕФСИ под въпрос, обаче като заделяме толкова голям резерв. И на трето място, последното, което ще кажа, на заседанието през юли Разбрах, че пилотните действия се разглеждат пред нас, след това се изпращат на комисията. Комисията ги отбелязва с А, ако са перфектни, с Б, ако трябва да се направят малко промени, с С, ако това се покрива и от други проекти на комисията. Аз предлагам да подкрепим проектите с оценка А, не Б. Мисля, че има някои проекти срещу изпирането на пари с Б, но ние вече имаме такава програма. Тя се нарича Фискалис. Струва ми се, че един допълнителен проект тук просто не е оправдан. И същото се отнася до пилотните проекти по съсобствеността. Европейският парламент е на мнение, че този въпрос вече е разгледан и продължава да се работи текущо. Благодаря на докладчиците в Сянка. Виждам, че са тук в залата. Ние изготвихме четири компромиса по най-важните теми – инвестиции, конкурентоспособност, стабилност, пакта за стабилност и растеж, извинете, изпирането на пари, необходимостта от подходящо финансиране, всички макроекономически аспекти, и за това благодаря на колегите за подкрепата. Това е от моя страна. Очаквам обсъждането и гласуването по-късно днес. Uh, благодаря за 3-минутното представене, което стигна почти до 10 минути. Надявам се другите да не направят същото, защото тогава няма да има време за гласуване. Сега само 2 минути. Благодаря. Е, искам да благодаря на докладчика, който работи при много сгъстени срокове. Е, моята група ще подкрепи компромисите, защото нашите коментари бяха взети под внимание. Що се отнася до измененията на колегите, радвам се, че много от нас защитават социални и екологични цели. Европейския семестър трябва да позволи постигането на целите за развитие на хилядолетието. Също времено ние трябва да сме сигурни, че Европейската комисия разполага с достатъчно средства, за да извършва наблюдение. Заедно с членовете на моето политическо семейство ние предлагаме нови подготвителни действия при пилотните проекти – Разчитам на подкрепата на повечето от нас, от вас, за да се създаде Европейска данъчна обсерватория. Още веднъж искам да поздравя докладчика за сътрудничеството през последните два месеца. Благодаря. Луи Гаригано. Благодаря. Ние също искаме да благодарим на докладчика. Работихме консенсусно. Благодаря, че той се съобрази с това, което поиска нашата група. Според нас бюджет 2020 трябва да включи приоритетите на европейския семестър, да има координация на политиките. Е, важно е да се извършат структурните реформи, да се борим с финансовите престъпления. Накрая смятаме, че е много важно нормите да се прилагат особено при е, борбата срещу заплахите. По данъчното облагане трябва да се борим с данъчното избягване, данъчните измами. Затова аз подкрепям предложението за Европейска данъчна обсерватория. Благодаря. Благодаря. Докладчика в сянка за зелените. Благодаря. Аз най-сърдечно благодаря на докладчика за доброто сътрудничество и за добрия дух на работа. По описателната част на доклада нашите гледища бяха отразени. Можем да подкрепим компромисите. Само искам да кажа, че по отношение на агенциите съм съгласен Институциите винаги искат повече, но тук има една разлика. Ние финализирахме доклада заедно с Отмар Карас. Това беше доклад за европейските агенции за надзор. И там работихме със същата цел. Натоварихме агенциите с допълнителни задачи. Ето защо ми се струва, че трябва да се поиска увеличение на бюджета за тях, иначе не е сериозно парламентът да очаква промяна на статута от страна на комисията и съвета, а да не дава достатъчен ресурс. Вие знаете, колеги, аз бях един от основните докладчици и видях как тези агенции работят много усилено, като имат много по-малко персонал в сравнение с националните. Не искам да навлизам в подробности, само ще кажа едно. Проучването за съвместната собственост и увеличението на менеджери в нашите капиталови пазари. Това е проучване, което приветстваме, но то разглежда нещо различно. Бих искал да помоля колегите, въпреки това, да гласуват за. Но иначе агенциите заслужават това, което им е отредено, защото наистина добавят стойност. Благодаря, Свен. Има ли някой друг? Господин Ойпен не е тук. Господин Гусмал от Гуе. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Искам да поздравя докладчика. Ние ще видим съответно измененията на сумите. Поне от в два от случаите ни се струва, че има известно противоречие. Но ще видим каква ще е позицията ни в съответствие с това, какви суми се одобрят. Зигфрид, да, наистина искам да благодаря на всички колеги за много милите думи. На Свен Гиголд ще кажа следното. Бюджета за агенциите по надзор. Ясно е казано, че възлагането на нови задачи за агенциите винаги се случва по-бавно. Така работят институциите. Освен това, това, което се предлага е по-голямо от миналата година, тъй като е увеличен основния компонент. Имаме увеличение на целевите приходи. Ето защо агенциите ще получат малко повече и така ще изпълнят своите увеличени задължения. Това е, очаквам гласуването. Благодаря. Само след половин час твоят продукт ще бъде подложен на тест. Ние ще гласуваме и тъй. Сега приключваме. Сега имаме заседание на координаторите при закрити врата. Имаме две възможности или координаторите да излязат, или всички останали. Добре, координаторите излизат. След половин час е гласуването.